Пан презида! Президентът. So good morning, colleagues. If everybody can take... Добро утро, колеги. Моля всички да вземат местата си, за да можем да започнем с гласуването. Имаме много точки за гласуване. Започване. Започваме с процедурен въпрос от господин Карим. Господин председател, тази сутрин вестник Фигаро казва, че миналата седмица един журналист не само е влязъл в Европейския парламент с пистолет и грачка, но също така е успял да се доближи много до принц Чарлз престолонаследникът, имайки предвид притесненията във връзка с сигурността в парламента, можете ли да ни гарантирате, че се отнасяте към тези въпроси сериозно и така нареченият преглед, извършван тайно от бюрото, няма да бъде а, просто на книга, а, реформа, а цялостна реформа в сигурността? Благодаря, господин Карим. Мога да ви уверя, че гледаме много сериозно на този въпрос. Доколкото разбирам, той се обсъжда на председателски съвет, така че можете да сте сигурен, че парламентът обръща много сериозно внимание на този изключително важен въпрос. Сега можем да започнем с гласуването светлината на неодавнашните събития текстът за медийния закон в Унгария, предложен за гласуване днес, ще трябва да бъде ревизиран. Ето защо предлагам глас, гласуването да се отложи в съответствие с правило 177.4. Решението за по-нататъчни действия по този въпрос и, и, нов, и съответните нови срокове ще се вземе на заседанието на председателския съвет във вторник, 3 марта. Кой иска да се изкаже в полза на това предложение? Никой не иска да се изкаже в полза, така ли? Кой иска да се изкаже против Благодаря, господин председател. Аз мисля, че след неодавнашните събития, които бяха представени пред комисаря, но не на парламента, трябва да отложим гласуването по резолюцията, тъй като тя трябва да бъде адаптирана в светлината на новите събития. Председателят, благодаря. Това беше изказване за. Кой иска да се изкаже против? Ако никой не иска да се изкаже против, тези, които са за отлагането, моля да гласуват. Против, въздържали се. Приема се. Следователно, гласуването се отлага. Следващата точка е гласуването по двустранната защитна клауза на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Автор Пабо Залба Бидеген. Изменение 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме измененото предложение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се и гласуваме законодателното решение с поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Следващата точка е докладът на господин Ивайло Калфин предоставяне на гаранции от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Устно изменение. Най-напред господин Калфин. Господин председател, драги колеги, в светлината на неодавнашните събития в страните в, Запад, в Северна Африка, демократичните промени и последиците от тези събития, в това число миграционните потоци към Европейския съюз, предлагам устно изменение с няколко цифри. Изменението гласи следното по анекс 1. Новите цифри по точка Б. Страните по съседство и партньорство. Цифрата е 13 милиона 664 000 средиземноморските страни 9 милиарда и 700 милиона. Резултатите от тези промени са в цифрите в член 2, точка 1. Съответната цифра е 29 милиарда 567 милиона и общия мандат е от 27 милиарда 567 милиона. Има ли възражения? Не виждам. Гласуваме първо изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Ако имате проблеми с апарата за гласуване, ще изпратим техник. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме предложението в изменен вид, който е за, против, въздържали се, приема се. Законодателното предложение като цяло по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващата точка е доклада на господин Робърт Стърди споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея. Докладчикът иска думата. Господин председател, искам да благодаря на Европейската комисия и на докладците в Сянка. Това е пробив и доклада. Имаме огромната възможност да подкрепим предложението и съдържащите се в него идеи ще бъдат изключително полезни за бъдещето. Подлагам това чудесно споразумение на гласуване, чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме господин Стърди. Следваща точка е 7 предложения за резолюции за положението в Египет. Започваме с 9 параграф разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Десети параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 11, първата част по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 15. Първата част се гласува поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме предложението в пълния му вид. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме три предложения за резолюции за изпълнението на стратегията на Европейски съюз за региона на река Дунав. Първо изменение е оттеглено и затова гласуваме предложението като цяло. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с ясно и категорично мнозинство. Шест предложения за резолюции за зачитане на принципа на правовата държава в Русия. Подлагам пълната резолюция за гласване за, против, въздържали се. Приема се. Следващата точка е предложение за резолюция за енергийната стратегия на Световната банка. Започваме с втори параграф в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Да проверим. Моля, гласувайте. We vote on the second part. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Сега има пето изменение. За, против, въздържали се. Трябва отново да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към второ изменение за против въздържали се. Отново трябва да провелим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към параграф 7. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Трябва отново да проверим. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част за, против, въздържали се също се приема. Десети параграф. Отново разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По втората част за против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към трето изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Два, параграф 12, отново в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към Преамбюла, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. Кой е за, против, въздържали се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение С, изменение първо, кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по резолюцията като цяло, кой е за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчика. Следващата тема обхваща 6 резолюции свързани с стратегията Европа 2020. Параграф 3, две части, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се, втората част, поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега изменение първо. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Господин Булман има устно изменение. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Е, за моята политическа партия бих направил едно устно изменение, за да има справедливост и равни възможности при постигане на целите в рамките на стратегия 2020 Параграф 10а настоява да има равенство между половете. Това е важно за постигане на амбициозните цели на стратегията. Ето защо трябва жените да участват активно в трудовия пазар и жените да бъдат включени в програми за професионално образование. Да се изкорени също така разликата във възнагражденията между мъжете и жените. Благодаря някой да е против. Така, ние гласуваме сега по устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега 12 параграф, разделно гласуване, първата част, електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се втората част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Или все още не сте готови? Всички ли гласуваха? Да. Край на гласуването. Приема се. Сега параграф 13. Отново разделно гласуване, електронно гласуване по първата част. Кой е за? тоест гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втората част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Параграф 20. Първата част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. също се приема. 21 параграф, първата част, разделно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се по втората част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. 23 параграф по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. По втората част. Обърка sorry, the vote, the vote is open. You make me confused. <laughs> се, каза председателя и така. Моля, гласувайте. Край на гласуването сега. Приема се. Сега второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега гласуваме по цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. And congratulations. Поздравления! Следващата точка прилагането на насоките за политиките за заетост на държавите членки. Започваме с параграф 4. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Седми параграф. За против, въздържали се, приема се. Осми параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. 19 параграф, две части, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Процедурен въпрос. Извинете, че ви забавям, но уредът ми за гласуване не работи. ние ще повикаме техник, който ще дойде при вас. Сега гласуваме по цялата резолюция. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Now we will vote сега ще гласуваме по доклада на госпожа Перес насоки за политика на, за заетост на държавите членки по именно гласуване. Моля, гласувайте. Имахте ли възможност да гласувате? Край на гласуването. Приема се. Отново с ясно мнозинство. Продължаваме е, с гласуване на 6 предложения за е, хранителните продукти. Изменение 5 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Поименно гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 6, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, то пък се отхвърля. Параграф 10, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Можем да проверим електронно. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се категорично. Следващия път по-ясно вдигате ръка. Параграф 13, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След параграф 20 имаме изменение 10. Поименно се гласува. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 5 гласа разлика. Параграф 21. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Отхвърля се. Параграф 27. Отново разделно гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се трета част. Поименно се гласува. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това е резултатът. Изменение 7. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа разлика. В такъв случай преминаваме към изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се, Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против. Не е съвсем ясно. Да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се. Преминаваме към изменение четвърто. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Д от преамбюла, две части, първа част за, против, въздържали се, е, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. И гласуваме резолюцията като цяло. За, против, въздържали се. Приема се. И така, колеги, толкова по гласуването. Много ви благодаря за сътрудничеството. Точно 28 минути и 30 секунди продължи гласуването този път. Сега преминаваме към обяснение на вота.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 Сега преминаваме към обясненията на ВОД. Започваме с доклада на Залба Бидегайн. Господин Миколашик се е записал.